се използват е, вътрешните противоречия в Украина за разединение. В противен случай няма да постигнем позицията си, а е, политиката в обратен посока ще ни бъде полезна за всички. Благодаря, господин Северин. А сега от името на ОДЕ е, госпожа Валиан. Благодаря. Уважаеми колеги,